Good afternoon, ladies and gentlemen. I apologize for the... Дами и господа, съжалявам за, за това, че закъсняваме. Чакахме председателя господин Балтазар, но изглежда, че той ще закъснее. Нещо го възпрепятства да дойде на време, затова по-добре да започнем. Аз съм Даяна Уолес. бях докладчик по Рим 2 е, регламента за недоговорните задължения. И целта на нашата среща днес след обед е да разгледаме празнотите останали в Рим 2, преди да започнем да обсъждаме приемането на регламент на правата, които се отнасят до личността а, а, или а, по, а, по, скоро във връзка с клеветата. Наред с разглеждането на Рим 2, не трябва да забравяме, че парламентът ще преразгледа регламента Брюксел 1. Брюксел 1, както знаете, се отнася до приложното поле на съдилищата, които се занимават с трансгранични дела. А Рим 2 се отнася до приложимото право към подобни спорове. Тъй като не можем да решим въпроса с клеветата в рамките на Рим 2. Винаги сме считали обаче, че това е въпрос, към който ще трябва да се върнем. Особено, тъй като всички знаем, че медиите все повече се интернационализират. Така че ни е необходима сигурност, както по отношение на издателите, така и на другите медии – на какъв правен режим а, те са подсъдни. А, същото се отнася и до онези, които публикуват материали в интернет или пък са обект на подобни материали. А, следователно, това е въпрос, който трябва да бъде обсъден. А, когато а, решим окончателно какъв ще бъде нашия подход към Рим 2, ще се опитаме да направим равносметка. Равносметка на равновесието, което зачита от една страна правата на жертвите, или по-скоро бих трябвало да кажа ищците, в а, дела за клевета. Тяхното право а, на достъп до правосъдие в страната, където е извършено нарушението, което е увредило тяхното добро име. Това от една страна. От друга страна трябва да не се накърняват правата на медиите, за да са сигурни те, че няма непрекъснато да бъдат съдени. Като парламент трябва да представим на съвета и на комисията едно подобно уравновесено мнение. И това, което представихме, беше прието от медиите. Тогава говорихме първо за мястото, където е извършено нарушението. А, и а, ако то не може да се установи, може да се е, потърси отговорност на мястото, откъдето произхожда а, е, деликта. Комисията сметна, че това не е приемливо и затова ние сега трябва наново да разглеждаме този въпрос в условията на още по-интернационализирани медии, отколкото когато беше направено първото предложение за Рим 2. В сегашните обстоятелства трябва да спомена, че в моята страна, Обединеното кралство, има много често заглавия в пресата, в които се твърди, че нашите съдилища се използват за така наречен туризъм за дела във връзка с клевета. Дали е така или не така, най-малкото така изглежда. Търсят се много големи обещетения и затова е в интерес на ищците е, да завеждат делата си в Великобритания. Нещо друго, което създава, създава дисбаланс, е именно а, е, този проблем, който трябва да се реши. Коми... Ние поискахме от комисията, когато установихме работа по Рим 2, да представи проучване. Комисията е представила това проучване, извършено от външни експерти, където е разгледана ролята на частното международно право. Има доклад по този въпрос и са направени някои предложения как да се върви напред. В този доклад се стига до подобни заключения на нашите, че е извънредно, извънредно труден този въпрос. Извънредно трудно е да се намери баланс между правата на личността, на ненакърнимост на личния живот и правата на изява, на свободата на словото и свободната преса. И много трудно е да се реши кое е приложимото право. Но докато ние признаваме трудността на проблема, в голяма част от нашите юрисдикции се дава предпочитание на закона, на който е посъден ищецът. Не всички случаи, но в повечето случаи. Но дори и това да бъде изходната ни точка, все още, все пак ни предстои един труден дебат не можем да оставим никакви празноти в е, уреждането на този въпрос, правното уреждане. И има редица страни, може би за тях ще говорят нашите експерти. И, както подсказва и е, поручването на комисията, конфликтните правила не трябва да бъдат е, толерирани, трябва да потърсим някакъв инструмент, вероятно като стъпим върху хартата на основните права, която да послужи като основа за правата на личността. И също прилагаме законите, които се отнасят до взимането на решенията в издателите на различните видове медии. Мисля, че това е навременна дискусия. Е, било дали, дали ще разглеждаме въпросите на Бруксел едно и ще оставим въпросите за полето на приложение така както са и също време ще разглеждаме приложимото право или трябва да спреме така един много по-широк подход и да потърсим изцяло различно ново решение решение, което трябва да бъде приложимо не само в Европа, но и в света изобщо. Тъй като проблема за международните медии и разбира се техният обхват е, далеч надхвърля границите на Европа. Мисля, че а, е, до тук трябва да приключа с уводните думи. Се каже, че много съжалявам, че нашият доклад по Брюксел, докладчик по Брюксел едно не може да бъде тук. Тя ме помоли да, от нейно име да се извиня и да й предам съжаленията, че не може да участва. Тя много би искала да участва в нашата дискусия. За жалост е възпрепятствана. И така, без по-нататъчни приказки, освен ако председателят не иска да добави нещо, мисля да дам думата един по един на нашите експерти. Благодаря ви, госпожо Уолас. За това, тези интересни уводни думи, за, които ни въведаха в, в темата, която ще обсъждаме днес след обед. Очевидно, има не една причина да обсъдим този въпрос и се опитаме да примирим двете сфери, за които става дума. Най-напред ще дам думата на господин Уилям Бенет, който ще говори по правните страни на въпроса. and Pardon me, I'll start again. Uh... Е, госпожо председател, е, уважаеми дами и господа, казвам се Уилям Бенет, аз съм адвокат е, в Англия, специализирам в дела във връзка с клеветата и нарушение срещу неприкосновеността на личния живот. Искам да ви обясна законът, законодателството в Англия по този въпрос и как е свързва то с Европейската конвенция а, за човешките права а, и правото а, на запазване на доброто име и свободата на изявите. Английските съдилища винаги са се опитвали да намерят равновесие между тези две права. Правото за защита на личната репутация и правото на свобода на а, изявите и на свобода на словото. А, повечето решения в рамките на приложението на английското обичайно право а, се базират върху съображения, които проистичат от тези две права законът за клеветата като че ли намира достатъчно добър баланс между тези две права. Основната защита, която а, има един обвиняем, който е оклеветил някого и е, е накърнил доброто му име, основната защита е оправданието, че един вестник е, може да публикува информация Например, ако тя, стига тя да е вярна, има право да публикува информация, стига тя да е вярна. В английските съдилища един обвинаем може да се защити, ако той докаже, че по същество твърденията са му верни. Той няма нужда да доказва буквалната е, точност и вярност на твърденията. Ако, примерно, един вестник е, обвини някого, че е нечестен, е, вестникът, макар и да не може да докаже, че лицето е извършило деянието Хикс, достатъчно е това твърдение да се доказва от други факти, които са доказуеми и които могат да бъдат приписани на ищеца. Обвиняемият също така не е необходимо примерно, а, а, ако, ако, а, ако едно твърдение, ако едно твърдение а, може да бъде доказано, че поначалото е вярно или в, в голямата част вярно, а, това е достатъчно. това е обикновено защитата, на която разчитат медиите. Но а, сега а, съществува това, което може да наречем привилегирована защита а, във връзка с свободата на словото по член 10. И а, тази, тази защита значи, че един вестник може да публикува информация, която не е вярна и не може да му се търси отговорност, съдебна отговорност за това, ако вестникът може да установи две неща. Първо, може да установи, ако може да докаже, че информацията в статия, публикуваната статия е от публичен, от обществен интерес. Примерно отнася се до публичните финанси, поведението на полицейски служители или нещо подобно. И второ, ако може да докаже, ако той може да докаже това, вестникът трябва да докаже, че журна... разследващия журналист, който е написал статията, се е имал отговорно поведение. Има редица критерии за доказване това. анализира се свидетелските показания и свидетелствата, които журналистът е събрал, а също така съдът обръща специално внимание на това, дали журналистът се е свързал с лицето, срещу когото се правят клеветническите твърдения, за да чуе как... неговата версия. Съдът обикновено се опитва да ви намери съответствие между фактите, изложени в статията и свидетелствата, от които е открил журналиста. Ако тези доказателства са достатъчно добри, обаче статията е, е, ги преувеличава, например, тогава за тази защита едва ли ще бъде успешна. Не трябва да се забравя, а, а, а, след, се забравят последствията а, за това на член 8 на правото на защита на репутацията. Защото една статия, публикувана в Вестника, която прави, в която се правят сериозни твърдения, клеветнически твърдения срещу някого и той не може да възстанови репутацията си по съдебен ред, а, като докаже, че тези твърдения <clears throat> са невярни, такъв случай този, това лице няма да може да търси съдебна защита и репутацията му ще бъде необратимо накърнена. Затова може да се очаква вестите да, да действат отговорно, когато публикуват подобна информация когато съдът решава дали защитата на един вестник или на друг обвиняем е приемлива, трябва много внимателно да прецени, като реши, а, че общественият интерес е толкова голям, че репутацията на ищецът може да се смята или да не се смята за неоправдано опетнена. Защото е, оклеветения, че тя през целия си живот да живее с е, опетнената си репутация. Е, няма да е получил право да защити репутацията си по съдебен ред. По отношение на съдебните разпореждания, британският съд не ги прави, или рядко ги прави преди да е съдебното дирене. Обикновено може една личност да поиска от съдята съдебно разпореждане, обаче тежестта на подобно действие е толкова голяма, че не знам за сега случаи, някой срещу когото да бъдат публикувани факти, да е успял да получи подобно съдебно решение срещу тяхното публикуване преди съдебно разглеждане на въпроса. Ако подобен, ако подобен щец се изправи пред обвиняем, който казва, ние имаме достатъчно доказателства за това, което нам имаме намерение да публикуваме, тогава съдята няма да издаде съдебно разпореждане. Значи, съдиите показват крайно нежелание да се намесват в работата на медиите. Ако един вестник иска да поеме или иска да публикува клеветнически материал, обектът на подобен материал ще получи обещетение, ако успее да осъди вестника. Съдът обаче няма да се опита да предотврати публикуването на подобни твърдения. Колкото до на обещетенията. През последните години настъпиха значителни промени в това отношение, когато се въведе така наречената привилегирована защита или защита Рейнолдс, която споменах по-рано. Друга промяна в нашето съдопроизводство беше намаляването на нивото на общите суми за обещетение. Основният принцип при обещетенията е, че ищецът трябва да бъде компенсиран за нанесените му вреди. Само за тях. Това е много лесно да се каже, но на практика е един принцип, който много трудно се прилага в съдебната практика, защото как да компенсираме жертвата на една клевета, как да компенсираме а, наранените чувства, как да компенсираме някого заради а, загубата на доброто му име. Наистина всичко това е труд, са трудни решения. Решението, което, до което прибягват съд, английските съдилища, са оп, да сложат таван на тези компенсации на 220 хиляди лири, но за да се стигне този таван на обещетение, някой, който е оклеветен, примерно, че е педофил или че е убиец, и, и това е съсипало живота му необосновано. Значи тази цифра 220 000 е, лири не е измислена. Тя се позовава на максималното обещетение, което жертвите на жертвите на физическо увреждане могат да получат. Примерно, ако някой е, е парализиран, напълно парализиран, общо взето получава обещетение в размера на 220 хиляди лири за пълна, пълна парализиране на четирите крайника. А обикновено обещетенията, които се присъждат от английските съд, съдилища, са значително по-низки. Но нека да се върна към нещо, което споменах по-рано. Ако все пак някой а, иска да се съди в едно съревнователно дело и, и съдът не може е, да осъди е, обвиняемият е, да публикува опровержението. Именно за това става, защото съдът не иска да се намесва в процесът на редактиране и издаване на медиите ищецът получава своята компенсация а, с решението, че твърденията са неверни, получава обещетение примерно 50 000 лири, става ясно, че той не е извършил това, за което се твърди, че е извършил в статията или по друга публикация. Това, според мен, е един сравнително справедлив начин за прилагане на закона. Може би сте чели в английските медии, че има една целенасочена кампания за реформиране, за променя на закона по отношение на медиите. Целта е като че ли законът да се промени в полза на медиите, защото в повечето случаи обвиняемият е или вестник, е, или радио, или телевизионен е, радио или телевизионна на станция. Обикновено обаче вестниците и станциите са част от огромни многонационални а, компании. Ако четете внимателно вестниците и преровите а, сайтовете в интернет, няма да намерите а, противни аргументи за това как ищците имат нужда от тяхната репутация да бъде защитена от могъщи лица и корпорации. Предлаганите реформи не могат да бъдат обяснени се тук в краткото време, с което разполагам, но ще кажа, че би било... Въпросът е да не бъдем несправедливи към ищците. Когато един обвиняем твърди, че това, което е публикувал е вярно, той трябва да го докаже. Например, обвиняме трябва да докаже, че твърдението, че някой е извършил измама, трябва да докаже, че това е именно така. А, значи, а, желанието е това да бъде обратно. Ищеца да доказва невинността си. Той да доказва, че не е извършил измама. Аз бих казал, че това е противоречи на традиционният принцип за презумпция за невинност преди до доказване на противното. Защото ако един вестник е решил да публикува определени твърдения, след като е направил своето разследване, това е негово решение, това е негов избор и след му направил този избор, той трябва, вестникът, да бъде готов да докаже това, което е публикувал. Предложението за привилегирована защита по отношение на медиите също е обект на атака. Но аз не виждам как това може да стане изискването журналистите да бъдат отговорни в своите разследвания не може и не бива да бъде разводнявано. И тук трябва също така да имаме предвид интересите на обществото, което има право да получава правдива информация или най-малко информация, която нея, които му я предлагат, са направили най-доброто, което могат, за да удостоверят нейната а, верност. В момента също се води и кампания срещу начина по който се прилага законът за клеветата в Великобритания. Някои казват направо, че се, страхува, се, се срамуват да кажат, че са граждани на Великобритания в сравнение с това, което става в САЩ при подобни дела. Трябва да кажем, че в Съединените щати се изхожда от твърде различни предпоставки. Американската конституция е, дава абсолютни гаранции на правото на свободата на словото. В тази конституция няма гаранция за защита на доброто име. Така че не само в Англия, но за всички страни, които са подписали е, конвенцията на, конвенция на човешките права, е, са съгласни, че свободата на словото не може да бъде е, е някакъв е, паренчук, който разбива всичко пред себе си. Той трябва да бъде част от едно деликатно равновесие е, с е, е, личните права. И когато се дава за пример американската практика, може също така да се спомене и практиката на някои други страни, членове на Европейския съюз. Казах, настъпиха значителни промени в полза на обвиняемите в английските юрисдикции през последните години, включително с въвеждането на защита тип Рейнолдс с размера на обещетенията, които могат да бъдат присъждани, защото по-рано, присъждани, защото по-рано обещетенията бяха неограничени. Но, вси, но това, което е спорно, е промяна на е, режима, а, така че онези, които не разполагат със средства, сега имат по-голям достъп до правосъдие поради правната помощ, която получават и обвиняемите, обвиняемите а, а, по отношение на тях. Преди 2000-та година нямаше а, правна помощ, се отпускаха средства за завеждане на дела за клевета. Това значеше, че а, клевета, дела за клевета можеха да водят само а, заможните. А, и правосъдието, според мен, страдаше по тази причина. А, това а, състояние на нещата се промени и сега законът натежава срещу обвиняемите. Ищците имат повече голям достъп до съда, за да докажат своите, своята защита по съдебен ред. Това доведе до някои проблеми, защото начините за постигане на това обикновено се адвокатите приемаха делата при условията, че няма да получат хонорар, ако не спечелят делото. А, значи, теорията е, че от време на време те трябва да печелят дело, за да могат изобщо да се издържат и да поемат подобни дела. друга, друга мярка е застраховката която, която гарантира, застраховката, която гарантира при какъвто и да е изход на делото, че онзи, който го води, няма да бъде, да бъде ощетен финансово. може да смятаме, че като се има предвид голямата, е, големите разходи при загуба на едно подобно дело, е, много често е, обвиняемите предпочитат съдебното, извън съдебно споразумение. Защото ако един вестник, примерно, реши да направи споразумение, т.е. да признае, че твърденията му не са верни, ако тези твърдения обаче са били верни, никой от нас, като членове на обществото, не би имал полза от това. Като казвам това, и правителството, и съдебната система са в полза на реформирането на системата и това непременно ще стане през следващите няколко години след прегледа, който предстои да бъде направен от, от, от съдията Джакс. Благодаря ви, господин Бенет, за изключително интересното представяне, което направихте. Изключително изчерпателно беше също така то. То ни даде възможност да разберем каква е процедурата в Великобритания. Сега искам да дам думата на следващия оратор. Не се ползва микрофон. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря. Уважаеми дами и господа евродепутати, благодаря ви, че ме поканихте във вашата комисия, за да говоря пред вас. Speaking... Uh, Първо искам да се извиня, че няма да говоря езика на славата и героите, а това е шведски език, както всички знаете. Когато ме поканихте тук, реших, че ще говоря на шведски. Въобще не си и помислих, че в парламента ще има пълен езиков режим и подготвих представенето си на английски. Просто бях забравил за това, че разполагате с преводачи, така че ще продължа на английски. Обърнаха се с, към мен с молба да споделя какви са проблемите, които Швеция има с Рим 2. Аз съм добре запознат с тях, тъй като бях представител на шведската делегация, когато се водеха преговорите по приемането на регламента Рим 2. Искам обаче съвсем ясно да заявя, че съм тук като представител на академичната общност и е по никакъв начин не представлявам становищата на шведското правителство. Какво се случва в Швеция? Спецификата при нас е следната. Тази сфера на правото е конституционно право. Това е по исторически причини, което е свързано а, с борбата през 18 век между парламента и краля. Няма да навлизам в тази тема обаче. Първият конституционен акт бе прият, за да се запази свободата на печатните медии. Това беше през 1766 година. Днес имаме два такива конституционни акта Единия е за печатните медии 1949 година и акта за свободата на словото и свободата на изразяването от 1991 година. Всички тези аспекти, които са свързани с свободата на пресата, на печатните издания, въпроси свързани с клеветата, уронването на престижа, са решени в така наречени конституционни актове. Това означава, че изключително трудно да се прилага каквото и би било друго, освен нашите собствени конституционни актове. И така, какво е по-специалното в шведското право, като изключим факта, че всичко е записано в а, двата конституционни акта? Шведското право се опитва да постигне едно равновесно положение между правото на личен живот и свободата на пресата. Балансът понякога като че ли се накланя повече към свободата на пресата по исторически причини, а не толкова защитата на личния живот и личното пространство, което е нещо ново в нашето законодателство. Освен това, трябва да кажа, че има някои особености, които не могат да бъдат открити никъде другаде по света. И, както казах вече няколко пъти, те са гарантирани в нашата конституция. Да, една от тези особености е следната. Един журналист, който е оклеветил определено лице, не може да бъде съден в лично качество. Ако има отговорен редактор, който е взел решение да публикува съответния материал, то това е лицето, което носи отговорност пред съда. Обикновено има такъв редактор и тогава името на този редактор ще излезе във всички публикации. Втората специфика е свързана с защитата на източниците. Престъпление е, в повечето случаи, но има изключения, като например шпионаж, държавна измяна, предумишлено убийство, където човек може да се опитва да разбере какви са източниците и може да получи достъп до тях, но обикновено няма достъп до източниците, които използва определен журналист. На трето място не се дава право на отговор в шведското право. Това, разбира се, не означава, че шведските вестници никога не дават право на отговор. Правят го, но те го правят, защото така искат. Няма правно задължение да го направят. След като изслушах преждеговорившия, трябва да кажа, че няма никаква възможност за предписание от страна на съда. Винаги се ходи експост. И това е свързан с отново такъв тип предписания, които са били издавани срещу списания, които са критикували нацистския режим през Втората световна война. Тогава нещата са били по-деликатни, както знаете, и за това а, сега по никакъв начин не подхождаме така. Изглежда по-добре на моя лаптоп, отколкото на вашия екран, защото форматирането се променя, но това ме води до положението, което е следното. Швеция не е готова изобщо да прилага чуждестранно право. Това не е много гъвкаво като позиция, както се досещате, но голямата част от вас не са професори по международно частно право, може би има един-двама само в тази зала, но ако се върнете към корените на този вид право, един от бащите му е един немски професор, господин Савени. 19 век, той пише много известен труд, който всъщност залага основите на този тип право. Та, да, той пише за деликтното право. Това е една сфера, която не е била готова за прилагането на чуждестранно право. Имало е прекалено много правила, прекалено задължително е било, за да има каквото и да е било готовност да се прилага то. От шведска гледна точка нещата стоят все още така. В тази много деликатна тематика, която защитава нашата конституция. Няма желание, дори готовност също така изобщо да се помисли да се прилага чуждо право. Това доведе до това, че Швеция, когато се приемаше Амстердамския договор и правното основание за приемане на, на актове като Рим 2, настояваше, има декларация към този договор, в който се казва, че която и да е мярката, която се приема под това ново правно основание, няма да пречи на нито една държава членка да прилага конституционните си норми, свързани с свободата на пресата и свободата на словото и на изразяване. От а, наша гледна точка това, крайна сметка, е конституционен акт, защото ние трябва да можем да прилагаме своята конституция, каквото и да се случи. Та, това е едно консенсусно становище преди да влезе в преговори, винаги го заявяваме и то се споделя от позицията и от правителството. Или поне тогава беше така. Та, да. това, което се опитахме да постигнем, всъщност е изваждано от приложното поле. Продължавайки обаче като представител на академичната общност, трябва да кажа, че когато се изключи нещо от приложното поле, възникват проеми. Основният проблем при воденето на преговори беше свързан с това, че шведския съд винаги прилага шведското право. В деня, в който се появи дело, а няма много такива, това не е основният тип дело, не е стандартния, когато се прилага Рим 2. Това в крайна сметка там най-много са свързани с катастрофи по пътищата. Но когато има такова дело, то привлича медийното внимание. Та, ако възникне то, политически би било нежелателно, ако някой накара съда да прилага неконституционните ни актове, а чуждестранно право и шведското правителство се съгласи това да стане. Изключването от приложеното поле би било едно добро решение, но има причини, поради които не е добро това решение, крайна сметка. То не пречи чуждестранните съдилища да правят каквото си искат, какъвто си искат правен режим да прилагат и тези по Брюксел едно съдебни решения да бъдат напълно приложими. Втория проблем. Когато човек се опитва да изключи нещо от приложеното поле, много е трудно да се изключи всичко. И ние не сме изключили всичко. Uh, Нарушаване на частното право, както и правото на личен живот, не са включени с оклеветяване на етнически групи, например. И то не покрива, или поне това е на теория, тъй като нямаме прецедентно право по този въпрос, не покрива също така оклеветяване на длъжностни лица и институции. В някои държави, в крайна сметка, е клевета да говориш против държавата. И също така не покрива економическо оклеветяване на фирми. Това би било, ако не се лъжа, член 6 по Рим 2 за нелоялна конкуренция. Европейският парламент излезе с едно предложение, по силата на което, и тук упростявам, разбира се, предложението ви то беше много обемно, та ще се прилага правото на страната, в която вестникът или вебсайта има управително тяло. Например, ако е вестник, къде е бил купен? Ако е радиостанция, къде е чута програмата или къде може да се чува най-често? Какъв е проблема тук? Той е двояк. Има примери за шведски канали, които, примерно, могат да се случат в Беларус. BBC, например, BBC Europe се слуша в цяла Европа, ако още го има, разбира се. И друг вид а, радиотелевизионни излъчвания. Има Например, е, радио, което може да се случи сега по интернет. Имигрантски групи излъчват, например, диаспорни групи излъчват такива предавания. Това често са политически бежанци. И те също излъчват в държави, където има диктатура и се казват неща, които със сигурност нарушават е, правия ред на тези държави. И ние по никакъв начин не бихме искали да се прилага правото на тези диктаторски държави. Онези, които са запознати с Рим 2, казват на Швеция, че не сме имали проблем всъщност, защото има норми в Рим 2, които биха ни дали възможност да прилагаме така или иначе шведското право. Това са нормите за публичен ред или обществен ред и 16 член за международните задължителни норми. Например, това е една норма, която се прилага от съда, независимо какво е приложимото право по делото. Много ясно може да се защити този аргумент, защото, в крайна сметка, конституционните норми са такива, следователно защо създавате проблеми. Шведският проблем обаче е, че от политическа гледна точка човек никога не може да е сигурен какво ще направи съдията. Имаме поне един такъв случай с дело, което ставаше дума за изпълнение на съдебно решение, в случая норвежко. Ставаше дума за клевета срещу ловци на тюлени. И в този случай беше приложимо това съдебно решение. И то не беше против нашия обществен ред. Но това малко попритесни и медиите, и политиците. Това, което се опитваме да постигнем с преговорите, е, имахме и една среща, когато се опитах неуспешно да убедя хората в нашата много убедителна позиция, та казахме, че искаме нещо ясничко казано, съвсем експлицитно, така че да сме абсолютно сигурни, че макар, че има такава норма, член 16 за международните норми, Например, това да включва и конституционни норми, свързани с свободата на пресата. От гледна точка на един преподавател по право и от правна гледна точка най-общо, това не звучи много елегантно. В случая се казва очевидното. Но, тъй като доста време вече се занимавам с регламентите на Европейския съюз, вече приемам, че те са пълни с не особено елегантни решения, които в крайна сметка обслужват политическите искания на държави членки. И в заключение, господин председателю, шведската позиция не се е променила особено все още това са конституционни норми. Е, Няма дебат дали трябва да регламентираме всички дребни детайли на а, този тип право, но заключението винаги е било, че е невъзможно това да бъде променено. Най-вероятно ще влизаме в преговори от тук насетне с едно и също искане, искането, което имахме и при предходните. Разбира се, това не е обсъждано с правителството, може да има някакви развития, е, нито сме го обсъдили с парламента, нещата може да са се променили, но аз излизам от тази презумпция. Мисля, че не сме напуснали позицията ни от преди няколко години. Благодаря. Грация, професор Елнер. Благодаря на професор Хелнер. Вие представихте специфичната за Швеция ситуация, свързана с правната уредба на клеветата. Това е едно доста комплексно представяне, много по-комплексно, отколкото аз очаквах. Аз четох един бестселър от един шведски автор и установих, че става дума за журналист, който всъщност е бил осъден за клевета. Сега давам думата на Герхард Вагнер от Банския университет. Благодаря, господин председател, благодаря за поканата и за предоставения ми шанс да говоря пред вас. Искам да се концентрирам върху процесуалното право и върху колизационното право при нарушение на личната сфера. Аз мога да говоря много за германското материално право, обаче по причина на ограниченото време няма да направя това и е, само от време на време ще се позовавам на него. Госпожа Уолис в е, началото още веднъж описа как в е, момента изглеждат нещата. Направо в последната минута е, нарушенията на личната сфера са изведени от регламент Рим 2, след като имаше конкуриращ проект на парламента и на комисията, просто тази материя беше извадена от регламент Рим 2. Това от германска гледна точка не беше наистина изненадващо, защото и в тази страна т.е. в Германия, всеки път, когато правителството и парламента се опитат да а, уредят а, на личната сфера, винаги тези проекти а, се провалят поради различия в мненията за това как точно трябва да се уреди материално тази сфера. Имам предвид материалното право, а не а, колизионната плавна уредба или стълкновителното право, тъй като става дума за представители на различни интереси, които не могат да бъдат а, обединени. Е, абстрахирайки се от този паблик choice е, аргумент, е, няма други причини по същество за тази уредба и тези неща бяха много добре изяснени от колегата Бенет, а именно, че тук имаме колизия на два фундаментални интереса – правото на увредените лица и правото на пресата и тези две права влизат в конфликт, като този конфликт във всяка всяка държавна, държава членка, и това е вече от перспективата на колизионното право, имат е, различна уредба, е, която ги отличава от останалите страни, т.е. няма единно становище на всички държави членки за правилното съотношение между свободата на пресата и защита на личната сфера. И въпреки, че Европейският е, съд за правата на човека винаги се е намесвал, и е, е създал общностно право в рамките на Европейския съюз, ние все още сме далеч от нещата по същество. Тук става дума за не толкова консолидирана правна материя, а по-скоро за правна материя, която съдържа разлики, отразяващи различните национални предпочитания. И това всъщност създава трудности, прави тази уредба толкова трудна на ниво национално законодателство, но също и на ниво европейско законодателство. Защо? Защото нямаме възможност за единно решение. И на този фон, разбира се, възниква въпросът какви са последиците за стълкновителното право. И тези последици, според мен, се състоят основно в това, че при а, а, медии а, с а, разпространявани трансгранично, т.е. медии, които се приемат в други страни или е, печатни произведения, които се разпространяват в други страни или в интернет, там вече имаме потенциални допирни точки с е, множество правни системи и в е, граничен случай всички европейски държави е, могат да бъдат засегнати от определено поведение или от определена публикация и всяка държава може да а, има а, легитимното право а, да а, прилага своето собствено законодателство. А, за разлика от пътно-транспортните происшествия, където обикновено засегнатите лица са двама или трима, ако са от различни държави, но тук а, потенциално се засягат всички държави членки, които могат да имат съвсем а, легитимни а, претенции за прилагане на тяхното право. И сега, ако разгледаме а, принципа заложен в член 4 на регламент Рим 2 т.е. мястото на настъпване на вредата. Ако се прилага този принцип за място на настъпване на вредата, то тогава увреденото лице е, ще може да избира е, онова право, което е най-благоприятно за него. И е, това всъщност за медийните фирми би било най-неблагоприятното право, най-неблагоприятната правна уредба. И това е причината, поради която медийните фирми много по остро се съпротивляват срещу този принцип и до известна степен с успех, защото е, иначе за тях възниква опасност към тях да бъде приложимо най-строгото право. Е, този проблем отново се е, наблюдава на ниво е, международни компетенции в е, член 5.3 от е, регламент Брюксел 1. Съгласно този текст, е, увреденото лице е, е, на всяко място, е, където е настъпила вредата или са увредени правата му, може да е, предяви иск. И тук Европейския съд в известния случай Шевил срещу Прес Алианс постанови като решение, че съществува такова право на избор, обаче съдилищата на различните места на настъпане на вредата – могат всъщност да се произнасят само по тази част от вредата, която попада под тяхна юрисдикция, а не по общата щета, вреда. Тази обща вреда може да бъде предявена само на мястото на действие, което обикновено е, е същото, т.е. съвпада с мястото по седалището на медийната фирма. Това всъщност е изходната ситуация. Ние имаме доста комплексна ситуация и доста комплексно решение, което се опитва да обедини всички интереси в рамките на е, директива Брюкс, на регламент Брюксел 1 и трябва сега да си помислим на фона на това процесуално решение как какво можем да намерим като съответка в стълкновителното право, т.е. какво пасва към а, тази а, към това решение на Европейския съд предвид а, регламент Брюксел 1. По принцип тук са възможни три решения, като две от тях се опитват да обхванат множеството места на настъпване на вредата в многото държави членки, където се разпространява съответната медия и да а, редуцират а, и да го редуцират върху едно место на настъпване на вредата, като тук вредата може да се локализира или по седалището на медийната фирма, като се привързва към основната територия на разпространение на медийния продукт или мястото на редакцията. Обикновено става дума за идентично седалище. То е обикновено по седалището на медията. Альтернативата е че може да се обърне перспективата и а, е, да а, е, привържем към а, е, местоживеенето или обичайното местопребиваване на увреденото лице, а не а, по седалището на медийната фирма. И третата възможност всъщност не определя основно място на настъпване на вредата, а следва така наречения мозаичен принцип, нещо като пъзъл, приложимото право се е, обединява в нещо като пъзъл от множеството правни системи на държавите, където се разпространява медията. По принцип, това е, е решението по делото Шевил, е, прехвърлено в е, полето на стълкновителното право. И е, съдилищата в държавите е, членки, където се разпространява медия, Та а, всъщност следват своята юрисдикция и решават само по онази част от вредата, която а, попада в тяхната юрисдикция. А, също така и по същество за всяка локална вреда а, се а, прилага местното а, приложимо право по принципа Лекс Фори. Искам сега накратко да взема отношение накратко по а, тези три решения. Първите две решения, както вече казах, е, имат е, сходството, че определят едно основно място на настъпане на вредата и централният въпрос, който си задаваме е дали е правилно да се определя едно централно място на настъпане на вредата и да се прилага една един, едно единствено право, било то по седалището на медийната фирма или по а, е, обичайното местопребиваване на а, увреденото лице. По това мога да кажа, че това решение съдържа и известно предимство на правна сигурност, до толкова, доколкото само в определени граници е разрешено на увредените лица да избират стратегически мястото на настъпване на вредата, т.е. да извършват манипулации, защото едва ли може да се очаква, че една медия ще избере територията си на разпространение така, че приложимото на нея право да бъде благоприятно на нея нея и за нея или пък обратното, обреденото лице така ще избере местоживеенето си, че към него да е приложимо най-благоприятното право. Това са неща, които просто няма как да станат сега по отношение на вредата. Мисля, че е правилно една вреда, която е възникнала в цяла Европа, да по нея, към нея да е приложимо едно единствено право. Като тук вече е много трудно да се определи в различните държави членки, къде протича границата между правата на личността и свободата на пресата. Например, през представете си, е, че в английската преса е, се публикуват е, приключения на италианска актриса, които увреждат нейната, нейното добро име. И сега представете си, че по английското право тази публикация е законосообразна, например, защото фактите са верни, обаче с това се нарушава личната сфера на актрисата. И сега нека да си представим, че по италианското правна уредба на непозволеното увреждане, не могат да се правят такива публикации. И сега възниква въпроса дали вредата, която е възникнала в Италия на доброто име, всъщност вреда на доброто име на това лице, не може към нея да се приложи италианското право. И сега тук всъщност може да се приеме, че според италианското право става дума за противоправно нанесена щета света и обратното. Ако а, се привържат ако се привържа случая към а, обичайното местопребиваване на увредения, то тогава изключително е приложимо италианското право с последицата, че италианския съд трябва да решава в крайна сметка дали а, тази публикация а, направена в Англия е позволена или не. И а, това е особено важно, когато има искове за спиране на нарушението а, или пък а, м, жалби и м, тогава съдилищата във всички държави и членки са резервирани, обаче толкова резервирани, не толкова резервирани като английските и германските съдилища. И затова тук съществува реална опасност да се стигне до конфликти между държавите членки. И за да можем да избегнем а, двата недостатъка, аз а, смятам, че е уместно да се прилага принципа на мозайката, т.е. за всяка всяка възникнала на място щета да се прилага националното право и това да се прехвърля на ниво стълкновително право, разбира се, не по неограничен начин, а така, че съдилищата в съответните държави, в които са възникнали вредите, най-вече по обичайното местопребиваване на увреденото лице, да могат да решават само по онази част от щетата, която попада по тяхната, под, от, на вредата, която попада по тяхната юрисдикция и а, да следват принципа Lex Fori за местно приложимо право, обаче съдилищата по седалището на медийната фирма да не могат да съставят вредата а, от т.е. Да, да не могат да прилагат различните юрисдикции за различните части от предата, а, а само правото по седалището на медията. И а, всъщност последицата ще бъде, а, че а, по искове за спиране на нарушението ще може да се прилага само правото по седалището на медията, докато а, съдилищата по а, мястото на а, настъпване на щетата ще могат да а, решават само за съответната част от време но не за спиране на нарушението или пък за изискване на опровержение. Това не е сложно решение, както може би на някои от вас се струва. Вече има практика на СЕО в тази връзка. Единственото, което трябва да имаме предвид е да се направят правилните изводи по отношение на стълкновителното право, за да може да се получи балансирано решение и то в двоен смисъл. От една страна решение, което да отразява различните е, правни схващания в европейските държави членки, без е, да е, се обединяват те, използвайки задната вратичка на стълкновителното право, а от друга страна да се поставят в разумен баланс свободата на медиите и личната сфера. Благодаря. Благодаря ви за това изказване а, се движи в посоката, в която парламента се опитва да се движи, когато предлага своите идеи по Рим 2. Отново много ви благодаря. Стигаме до следващия оратор, господин Тот Джереми Хейман. Имате думата. Merci, le rapporteur, mesdames et messieurs. Благодаря, госпожа докладчик, дами и господа. Аз бях помолен да участвам в този дебат върху правата на личността и, и, и бих искал най-напред да направя един кратък преглед на френското материално право, преди да премина към отношението на международното частно право към общите въпроси е, в е, е, рамките на регламента Рим 2. Както знаете, юристите обичат дефинициите в френското право. Правото на личността, това са вродени и неотменни права на човешката личност, които принадлежат на всяко физическо лице за защита на своите, нейните основни интереси като се казва това. Разбира се, не е много ясно какво значи това. Какво се разбира в такъв случай в френското право? Разбира се, право на живот, право на физическа неприкосновеност, неприкосновеност на личния живот и право върху собственият образ е, имат се тук предвид е, увреждането на личния живот е, и един от аспектите в гражданското право. Няма да влизам тук в подробности, само ще кажа, както го направиха и преждеговорившите, че правото на личността и по-специално правото на неприкосновеност на личния живот се е защитено от Френската конституция – и Френският конституционен съвет се позовава на втори член от Декларацията на правата на човека и гражданина от 1989 година. А това значи, че опазването на тези права е цел на всяка подобно действие. този член предполага защита на, на личния живот. В, френската юриспруденция съществува подобен проблем, както в Германия, в Швеция и другаде. Необходимо е да се при, намери равновесие между защитата на правата на личността и ненарушимостта на личния живот и свободата на словото и информацията. И касационният съд на, на Франция има решение, съгласно което защитата на личния живот е свързан с съответните членове на гражданският кодекс, като това има нормативна стойност. Тоест, трудно е да се каже, обаче иерархически, кое от тези права седи по-горе. Следователно съществува необходимост, когато един съдя е сезиран, той да потърси равномерието между тези а, а, две права, а, като реши така, че какво е най-легитимната защита на а, о, увредения. А, това се въжи и за свободата на словото, въжи и за свободата на информацията. Трябва да се натърси е, равновесие между правото за нарушимост на, на, на, на личния живот и правото на свобода на словото и информацията. По отношение на клеветата, ще кажа съвсем накратко. А, значи, а, клеветата се дефинира от един стар закон, така, а, така наречен старият закон от 29 юли 1881 година, един закон, който има политически конотации, бил е променен от тогава, но в основата си остава а, непременен и френската дефиниция на клеветата е следната. А, всякакви твърдения, а, а, които а, а, нарушават честа или доброто име на личността, за когото се отнасят. Трябва да се оточни, че става дума за санкциите, които се предвиждат. Санкциите са много по-строги ако клеветата е насочена към определена група лица. Става дума е за клевети към определени групи, които са дефинирани по расов, етнически, сексуал, полов или друг признак. Значи, по този, сега можем да поразсъждаваме върху отношението на всичко това, към европейското законодателство. Клеветата обикновенно, съгласно френската терминология, се характеризира като комплексни деликти, които където с, с, с които се случват в определено пространство. И Обикновено те се локализират върху територията на няколко различни страни. Сложността на този вид деликти повдига въпроса за връзката на това, че те са генерирани в една държава А, а, а пък засегнати в същата страна или в, в, в няколко други страни и по този начин вредата настъпва в няколко страни. И тук е, е, е трудно да се установи приложимото право спрямо подобни е, действия, когато място на настъпване на вредата е в няколко страни и как да се, е, когато необходимо е следователно да се действа и да се прилага да си приложимото право на страната, в която е настъпила вратата. Френският касационен съд по този въпрос е решил следното, именно в френското частно право, приложимото право е там, където е възникнал вредата, възникнал увреждащият факт. И ето тук идва и сложността, сложността за намиране на това къде, къде, къде кое е приложимото право. Съдът дефинира принципа на близост Значи трябва да се прилага законът на страната, която има най-тясна връзка с увреждащите действия. значи, кой а, закон а, фактически е, е, е най-близко до възникването на тези действия. <clears throat> Обаче правото еволюира отдавна, през 2007 година, касационният съд даде ново тълкуване на този принцип на близостта. като взима предвид и където, е, къде, откъде произлиза вредата и къде е, се намират увредените лица. като се е, има предвид това, а принципът на близост, който, по който се определя приложимото право, съгласно Френският касационен съд, има локализационна сила или сила на намиране на целта е, е, на принципа на, това е принципа на фокализацията. Е, но не е замръзнало и непроменимо законодателството в това. По отношение на тези нарушения от страна на пресата, обикновено се цитират делата с Роми Шнайдер и Катрин от Монако където става дума за нарушаване на неприкосновеността на личния живот чрез публикуване и в двата случая на дела, на актове, които на, на, на твърдения, които, които водят до на, гражданска отговорност, съгласно френската юриспруденция. Е, се смята в случая, че се приложимо е френското, е, френското празво, тъй като е, деликтите са настъпили във Франция. Става дума за делата Роме Шнайдер и Каролина от Мон, Мон, Монако. И френските съдя могат да присъдят обещетения за щетите настъпили във Франция. Сега да кажем няколко думи за така наречените киберделикти, чрез използване на интернет. Ще напомня а, решение на Парижкият градски съд в едно дело срещу Яху, две френски асоциации, Лигата срещу расизма и антисемитизма и Съюза на френските студенти евреи сезираха председателя на Парижкия градски съд с искане да забрани достъпа във Франция до Яху, където се продават на тъл, продавали на търка нацистски предмети. обаче Яхо има седалище в Калифорния, в САЩ. И твърденията, информацията върху страниците на Яхо са защитени от първото, първото изменение, първата поправка на Американската конституция, която безпрекословно защитава свободата на словото. Във Франция същото е подсъдно на наказателното право. И какво е направи френският съдя? Той поиска мнение на вещо лице и установи се, че има техническа възможност 80% от съдържащата се информация да бъде филтрирана. И тогава той поиска от американците да филтрират тези сведения, що се отнася до Франция. В крайна сметка процесът на филтриране на е, съдържанието на страницата на Яхо не се наложи, тъй като Яхо реши да оттегли е, да оттегли тази, тези страница. Защо цитирам тази, този случай? Защото той показва е, трудностите, когато става дума за екстратериториални субекти и прилагането на правото в едно виртуално пространство. В Съединените щати френското решение се критикува а, а, по две причини. Първо, че нарушава първата поправка на Американската конституция и правото а, на свобода на словото. И второ, а, съществува една философия на интернета, където, която не може а, да се прилагат подобни териториални критерии. И а, Изглежда, че най-малкото това така твърди един френски а, юрист, а, че тук трябва да се прилага критерият на а, а, фокализацията, за който вече говорихме, а, че се а, цели една определена публика и оттам да се изходи. А, тази а, а, целенасоченост или тази фокализация е, обаче може да се определи е, както по езика на материала, който в случай е публикуван тях, така и под е, характера на обявите, които са публикувани на тази статия, страница. В случая може да се използват посредници, може да се използват действия срещу, примерно, собствениците на серверите, където са откъдето се предоставят тези страници, или пък доставчици на интернет услуги. И във Франция тази възможност е потвърдена при условие, че доставчиците на услуги или собственици на серверите изрично са познавали характера на, на, на клеветническата информация и не са направили нищо, за да я предотвратят нейното публикуване. Е, сега бих искал да поставя няколко въпроси, е, които е, е, са специфични е, за нарушенията срещу неприкосновеността на личния живот е, и правата на личността. Има какви са трудностите? Има два вида трудности. От една страна екзогенната трудност и ендогенна трудност. Става дума за Европейския съюз тук вече. Екзогенните трудности са следните. <clears throat> Искам да ви обърна внимание върху това, колко че е трудно, а, когато става дума за екстратериториални действия, които неизменно а, налагат прилагане на закона на една страна членка на събитие, което само частично е настъпило на нейната територия. А, наред с това, трябва да се попитаме какво е а, приложеното поле на, на европейското право, а, в случая на един а, бъдещ регламент, когато става дума за ситуации, които не са изцяло разположени в територията на две, три или повече страни членки. Значи, можем ли да прилагаме регламентът Рим 2, когато било вредата, било причинилите и действия са настъпили извън територията на Европейския съюз? И в, крайна, и в крайна сметка ендогенните или вътрешните трудности, нещо, което професор Реднер спомена, във връзка с декларацията в договора на Амстердам, който ще ни бъде представен след малко. Това е прилагането на изискванията на регламента Рим 2 по договорни или други недоговорни задължения и а с, с, с и, и, и, и изискванията на производното право. А, примерно съчетанието на определено правило в, в Рим 2 с а, а, изискванията, примерно на директивата Телевизия без граници, която предвижда приложение на правото, където е седалището на съответната медия, аудиовизуална медия радио или телевизионна станция, тъй като този принцип, когато става дума за клевета, посредством някоя аудиовизуална медия, може да мислим, че трябва да се прилага в такъв случай за тези директивата за кабелните и сателитни предавания в много случаи. Благодаря. Благодаря. За съжаление се ползва микрофон. Uh, Последния оратор и експерт, ако чуваме вярно в кабината, господин Кортюмер, журналист в Либерасион. Je veux aussi m'exprimer. И аз ще говоря на френски. Euh, Благодаря, че ме поканихте да взема думата тук. Малко трудно е да говоря след трима професори, юристи, високо квалифицирани. И е, сега а, а, те ще ме гледат като някакво нистожество, ще ме а, разпънат като бивш е, студент <laughs> студент по право. Но аз ще говоря като журналист. А, и а, законите за клеветата и тяхното прилагане, прилагане ме интересуват като практикуващ журналист, който се бори за свободата на пресата и който много често е жертва на френските закони а, за клеветата. А, любопитното в френското законодателство е, че законите за защита на неприкосновеността на личния живот проистичат от наказателното право, разглеждат се в наказателни съдилища и водят до присъди, които могат да бъдат не само глоби, но и затвор. Това е любопитно да се каже журналист, който иска свободно да практикува професията си. Сега няколко основни съображения, които бих искал да споделя с вас като законодатели. Много често, когато стува за тази материя, а, обикновено а, се говори а, теоретично без да се взима предвид реалността. А, и това, което а, преди всичко искам да спомена, нещо за което говори професор Ейман, че една важна черта на днешните медии е тяхната дематериализация. Тоест положението на медиите изцяло се промени. В печатното слово на хартия като че ли изчезва. Тоест аз като напиша една статия, аз не я пиша за един вестник, който се печата на хартия и се разпространява във Франция или в няколко, примерно, туристически дестинации, примерно като Гърция, аз пиша статия си за, цяла, за целия свят преди няколко дни ми се обади един полски колега, който работи за един голям полски вестник. Той ми каза на английски. Прочетах твоята статия за Леди Аштън. Аз казах, не знаех, че знаеш френски. Той каза, не, тя, статията ти е преведена на френски. На, на полски, извинявайте. това така много ме стресна, <laughs> защото в ако в тази статия аз съм оклеветил госпожа Аштън, и ако тази статия стане нейно достояние, било в Польша, било в Зимбабве, може местните съдии в Польша или в Зимбабве да приложат местното право спрямо нея и да бъде съден. Тоест, журналиста, който днес пише една статия, не трябва да се съобразява само с правото на страната, където живее, както беше преди реализирането на медиите, но днес аз трябва да познавам правото на 27 страни членки, и то най-малко 27 страни членки, защото а, примерно неодавна написах една статия за Доминик Строскан, който е прочел статията ми в Вашингтон. Той е директор на МВФ, знаете. А, и там имаше твърдения, за които мога да бъда съден а, а, за клевета, защото ставаше дума за неговия личен живот. Значи тази дематериализация е от основно значение и законодателите като вас не трябва да забравят това. Вече няма пространства, към които са насочени нашите публикации. Една статия, която пише в моя блог, за моя вестник, се разпространява в целия свят. За щастие, аз говоря един малък език, който е на път да изчезне. Това е френския колегите в Америка са много по-застрашени по тази линия. Второ, нещо, което не трябва също да се забравя. В сектора на медиите, свободата на пресата, демокрацията е, са застрашени. Економическото здраве на медиите е много крехко. Изчезват вестници. В Америка изчезнаха вече много вестници многобройни вестници обявиха банкрут. Във Франция нашите вестници са болни, много болни. Болни са и в Германия, болни са и другаде. Преди малко, когато случах английският адвокат да говори за глоби от 200 хиляди лири стерлинги, трябва да ви кажа, че ако нас ни осъдят на 200 хиляди е, лири, Либерацион ще затвори, и ще си мушне ключа под вратата и ще си отиде. А, значи, Тоест, когато <laughs> разсъждавате по въпросите за клеветата, трябва да имате предвид и това. И последното, което искам да спомена, е за кого се прави закона, за кого се правят законите. И това е също много важно. Защото през 2005-2006 година това не се отнася само за Европейския парламент, това се отнася за всички страни членки, се говори за жертва или за увредено лице. Закона днес се прави преди всичко за жертвата. Горката жертва, която трябва да бъде защитена от лошите. А, аз като журналист а, искам да кажа, аз примерно а, а, да видя, че защо пресата или медиите се гледат като лошия вълк, който гледа обязателно да увреди невинната жертва, а, чиято репутация е сложена на карта. Е, наблюдаваме това всеки ден, ежедневно във Франция. Е, може ли и трябва ли по този начин да ставаме е, жертвата? Но искам да кажа и още нещо. Да се мисли за жертвата, за увреденото лице е много хубаво, но трябва да има и някакво економическо равновесие. Трябва да се мисли за свободата на пресата, което също е основно право. Трябва да мислим и за демокрацията да не би в името на жертвата да нанесем да обратим и щети на нашето общество, като създадем лоши закони. Затова вие, законодателите, когато гласувате един закон, трябва да мислите за всички тези, целият този спектър от съображения. Защото във Франция, когато са правили законите, когато решават съдебните дела, очевидно не са имали всичко това предвид защото непрекъснато се говори за жертвата, жертвата, която трябва да бъде защитена. Това не е случайно. Подобно е положението и на правителството на Бер Берлускони в Италия, защото той се чувства преследван от журналистите. Аз обаче, като журналист, който бе, всекидневно практикувам моята професия и съм загрижен за свободата на пресата, какво бих искал аз? тъй като повече няма граници, моля ви, нека излезем от тази сфера е, е на конфликтът на законите, кое е приложимото право, нещо, което е, е нещо, за което се говорят само специалистите, техните специалисти, е, юристи. Защо да нямаме един единствен закон за клеветата, който да се прилага навсякъде? Не виждам защо да не може. Това ще бъде една солидна основа, на която може да стъпим и в такъв случай всеки път, когато подготвям материала си за публикуване, не трябва а, а, не трябва редактора да мисли за специфичните е, страни на нашето законодателство или нече е друго законодателство. Тоест, най-лошото, което можем да имаме е сегашната сегашната положение, сегашната ситуация, където имаме комбинация от Брюксел 1 и Рим 2. А, аз не съм специалист по международно частно право, но знам, че юристите предлагат а, силът, правото на силния. А, а, всеки прилага своето собствено право. Съдята прилагат правото, което знае на своята страна. За чуждото право за него е китайска работа. защото когато имаме примерно един литовски съдя, който ще прилага френското право, какво, откъде на къде? трябва да той трябва да той ще, ще прилага литовското право пред е, литовския адвокат. А, значи за това положение, сега, което, е, което ни се предлага, е най-невъзможното и най-неприемливото. Е, е, Ако трябва, значи, да се изучава чуждото право, за да могат да имат, да имат, да имат хляб за всички адвокати, за мен, като журналист, пък и за всички журналисти и редактори, приложимото право да бъде винаги там, откъдето произхожда а, материала. А, и това е решението, което беше предложено 2005-2006 година. Тоест, да гаранти... това ще се гарантира, че ние, журналисти, ще се реферираме към нашата национална рамка, към нашето законално, национално законодателство, за да определим а, рамките, в които можем безопасно да се движим. А, това би било най-малко лошото решение, ако мога така да се изразя. И затова пледирам Знам, е, че материалното право не, е вместо материално право не е на мода. Говориме за принципа на субсидиарността, обаче ние искаме да настояваме върху величието на Европейският съюз, на, на единия пазар и така нататък. А, обаче а, това носи а, доста много мъки на нашата професия. Благодаря. Благодаря за страстното изказване. So we come to the end of Стигаме до края на представенията. Сега има възможност за задаване на въпроси. Има ли въпроси от евродепутатите? Тъй като аз имам, но искам първо да дам думата на колегите. Okay. Well, I shall exercise my... Oh, Mrs. Time. Yeah, have... Да, аз е, имам един въпрос е, към господин Бенет който каза, че е много трудно да се определи е, сумата на обещетението и той каза също, че желая хармонизиране на материалното право. Естествено, аз е, познавам правораздавателната практика само в Германия и е, мисля, че в Великобритания едва ли е по-различно – случаите с Каролина фон Монако. Като си спомня за тях, що се отнася до булеварната преса, тези известни личности са всъщност причината за големите и тиражи. И в случая германските съдилища ще видят какъв ще бъде тиража без Каролина фон Монако и какъв с нея. И Просто се вижда, че тиражите нарастват неимоверно, така че в крайна сметка по това се определя и сумата по обещетението, по броя на продадените екземпляри от съответната печатна медия и реализираната от нея печалба. И това може да се вземе и трябва да се вземе като основа за определяне размера на обещетението. По тази причина искам да задам следния въпрос. Лично аз смятам, че в правната уредба на обещетенията сумата на щета светата може да подлежи на хармонизиране, като разгледаме правораздавателната практика на отделните страни, която се състои от различни елементи, можем да видим, че това е възможно. Вие, господин Бенет, смятате ли, че това е възможно? Uh, Благодаря и аз искам да допълня с няколко въпроса вашето изказване. Част от тях съм конкретните оратори, а другите са по-общи. С господин Бенет бих искала да го попитам. Защо мислите, че юрисдикцията на Англия и Уелс е... се откроява, т.е. привлича повече ищци? Искам се да ми обясните, защо мислите, че това се случва? Сега не знам дали това изобщо е така, но искам да видя вашето становище. господин Хелнер. Интересно е, че мислите, че шведската позиция не се е променила. Това, което ме заинтригува всъщност, е, че в новата епоха на интернет, ако имате човек, който пише блог, и е и журналист, и редактор сам на себе си, какво правите в този случай? Тогава автора носи отговорност. Не виждам как един журналист в тази нова ситуация може да избяга от отговорност. Би ми било интересно да разбера какво прави шведската система по този въпрос. Освен това, за мен стана ясно, може би винаги ми е било ясно, но слушайки всички вас, разбрах отново, че имаме огромен проблем. Той се дължи на различията в правните ни уредби. И аз много насериозно приемам казаното от френския журналист. И съм си мислила, че единствения начин да излезем от това затруднено положение е по някакъв начин да се опитаме да се придвижим към хоризонтален инструмент – това може да стане с телевизия без граници. Защо не можем да постигнем нещо тук? Тогава трудно е, има определени деликатни теми, но ако всяка една държава членка, защото говорим за нея, а, тръгне от Европейската конвенция за правата на човека, имаме нещо, което ни обединява. И ето оттам насетне можем да работим. Интересно ми е да чуя становището ви по този въпрос като отправна точка, като една основа, на която можем да надграждаме, за да изградим един хоризонтален инструмент. Може би съм прекалено наивна или бихме могли да направим нещо по въпрос. Имате думата. Не знам как, може би по същия ред, по който говорихте, може да си изкажете. In regard to the first point raised, the по отношение на първи въпрос, хармонизирането на обещетенията. Една от пречките за хармонизирането на отделните а, правни уредби се дължи на това, че принципите са различни. От английска гледна точка има възможност да се хармонизира, например, максималната сума на обещетението, защото по-настояще, макар че казах, че таван е 220 000 лири, това е доста неясно понятие, защото никой не би могъл да изчисли дали това трябва да е сумата или не. Както казах, в нашата юрисдикция то е взето, защото то най-общо дава чувство за справедливост, тъй като отговаря на сумата, която се предоставя на лице, което е претърпяло физическа щета. Така че в а, нашата юрисдикция нещата са малко разтегливи. От друга страна, както посочихте, не може пък да бъде прекалено ефтино, защото от една страна трябва да има свобода на словото. От друга страна обаче не бива да се забравя, че често има един търговски императив, когато се оклеветява определено лице и да се наруши личното им пространство в оптимална степен, защото това ще увеличи тиража или пък ще доведе до повече а, приходи от рекламодатели. Поне в Англия е много трудно да се наложат такива щети но това се случва постоянно. Не знам дали сте запознати с делото Макян? Те бяха обвинени в английските медии на първа страница, ден след ден, че са убили дъщеря си. И това бе направено, защото когато това е на първа страница на един вестник, тиража нараства значително. Защо английската юрисдикция е привлекателна за страни по делото. Ако мога малко по-хъпливо да се изкажа, може да се окаже, че това е така, защото медиите го представят като такова. Един вид, един път към лесно богатство. Не мога да говоря по този въпрос много убедително, защото не зная какви са обещетенията, които се предоставят в други държави, но 220 хиляди лири като максимална сума са огромна сума. И колкото повече пари можем а, да си доставиш посредством дело, тогава чудесно завеждаш дело. Но трябва да кажа отново, че този таван много рядко се дава. Единственият случай, както си го спомням, че се случи. Имашме двама социални работници, които бяха обвинени, че са педофили в един местен вестник, част от една кампания. Кампанията беше толкова сериозна, че те трябва да започнат да бягат и дори да живеят с а, фалшива идентичност. Ето, на тях бе предоставена тази сума, така че в останалите случаи е много по-ниска сумата. Исторически погледнато, юрисдикцията ни е по-привлекателна, защото много по-лесно се доказва клеветата. Но като се имат всички, предвид всички нововведения, които споменах, както и последното, което е ако имате чуждестранен ищец, който търси щети е, за чужда публикация, то тогава е, съдът много внимателно ще разгледа делото и ще му даде ход, само ако прецени, че наистина има значителен деликт. И може да не зависи от количеството, защото много често качеството на, влед... на клеветата е това, което е важно. Може да има клевета, която е публикувана за някой ваш близък приятел а, и се казва, вие сте нечестен, вие си губите работата. Е, това е по-сериозно, отколкото ако излезе нещо в а, някой, някоя публикациите на булеварната преса. Това са факторите, които имаме. Моят опит показва, че чуждестранните а, ищци не се тълпят пред нашите съдилища и четейки медиите а, по отношение на английската система, как я критикуват американците. А, не мисля, че това е правилно и не мисля, че а, се разбира правилно положението, което се опитваме да постигнем между член 8 и член 10. Това са отговорите ми. <clears throat> ще се опитам да говоря по два от въпросите, които зададохте. Един е беше свързан с блогърите по шведското право може ли той да избяга от носене на лична отговорност за съдържанието на блога? Да, може. Той или тя може, като регистрира уебсайта и така има конституционна защита. Ако има отговорен редактор, то тогава това лице, което е съответен редактор, носи отговорност. Това обаче се случва много рядко, поне доколкото аз зная. Нямам представа дали това се отнася за големи сайтове, в които има много а, блогове, като например Newsmill и други, където много блогъри публикуват, но средно се всичкия блогър има възможност да избяга относно на лична отговорност, но едва ли ще стане. Разбира се, ако намери човек, който да се води отговорен редактор на неговия блог. Докато средностатическия блогер няма да намери такъв редактор що се отнася до хармонизирането на правото. Доколкото разбрах, вашия въпрос беше свързан с това, дали би било наивно да хармонизираме материалното право, меки предвид това, че всички сме страни по конвенцията. С цялото ми уважение към госпожа евродепутата, да, мисля, че би било наивно да приемете такава хипотеза. Това, което прави Европейската конвенция е да даде една обща рамка. Един вид държавите членки биха могли, постигайки баланс между член 10 и член 8, да разположат вътре в тази рамка своето законодателство. Тоест има голяма възможност за свобода на действие и баланса може да отиде на една страна или на друга. Аз не съм политик, но съм работил с политици. Запознат съм и с шведската политика и ако сте шведски политик и ако ви е омръзнал политическия живот, това ще бъде едно отлично предложение да завършите живота си като политик. Абсолютно невъзможно ще бъде да прокарате такова предложение. Съжалявам, че ви го казвам. Yeah, Аз искам да

Започна в малко по-различен тон по последната точка. Знам каква е правораздавателната практика на Европейския съд за правата на човека и знам, че той е, смята да е, извърши хармонизация на правната уредба на увреждането на е, личната сфера. Има един случай от Германия, Каролина фон Хановер, обаче това е всъщност Каролина от Монако, която познаваме всички ние. В нейния случай първо, Федералният върховен съд се опита да създаде правилен баланс между личната сфера и свободата на пресата. И след това Федералният конституционен съд се занима с случая, коригира Върховния федерален съд и това а, всъщност беше обърнато като решение от Европейския съд за правата на човека, а, така че а, всъщност беше представено, че в Германия по революционен начин се а, укрепват а, правата на а, личен живот, на личната сфера. Това е, разбира се, една съвсем груба ранка, в а, която държавите членки или държавите подписали съответния международно правен акт могат да се придвижат и да имат свобода на преценка към държавите членки, които нямат конституционна юриспруденция, например Австрия. Там има много решения на Европейския съд за правата на човека, които визират точно свободата на печата, въобще свободата на медиите и съотношението между личното пространство и свободата на медиите. Сега, случая търсят са вини. Е, тук е, трябваше да се извърши известна кодификация, защото е, целият този случай премина един много дълъг процес и ако нещата бяха оставени 20-30 години така, то ние бихме стигнали в крайна сметка до край резултат. И сега въпросът към вас е дали трябва да се ускори процеса, да се натисне педала за гъска. Мисля, че това е въпрос, на който може да се отговори, ако всеки си даде сметка колко много са различията в тази сфера в Европа. Случая с Яхо във Франция показа, че а, м, свободните демокрации а, м, по съвсем различен начин се отнасят към един и същи твърдения. Всичко, което е свързано с национал-социализма и Холокоста, би била в Германия една много чувствителна материя, за която не мога да си представя а, да има а, висока степен на търпимост а, и въобще това е нещо, с което ние в нашата страна не се шегуваме. Обаче в други страни, които нямат а, този опит и тази тази история като нас, е, те могат да гледат по различен начин на тези неща. И тук възниква въпроса дали е, искате е, да бъдат унифицирани нещата във всички страни или все пак да се даде е, някакво свободно поле за действие, за изява на националните специфики. Това е въпрос, е, на който няма еднозначен отговор, но по причините, които изтъкнах, аз е, смятам, че би било по-добре от, е, за известно време този процес да се остави да протича така както протича. Тоест хармонизацията да протича поетапно, постепенно и е, е, същевременно с това да се извършва координация на националните правни системи през стълковителното право, а не през материалното право. И последната бележка, която искам да направя е във връзка с интернет. Напълно правилно е, че интернет е, е едно голямо предизвестие предизвикателство и ще става все по-голямо предизвикателство, защото е, печатните медии просто губят позиции. Но е, трябва да се има предвид също, че тех, техниката, която се предоставя за защита тук, е, не е, е толкова напреднала. Е, сега има днес е, м, до някъде усъвършенствани филтри, например, за защита от детска порнография. Е, те могат да се препрограмират за защита на други е, права права, т.е. те да не се е, ограничават само до детска порнография. Тази техника е общо достъпна и може да бъде усъвършенствана, така че аз не съм съвсем сигурен дали е, така фаталистично трябва да се каже, че се намираме на една планета и е, можем да уреждаме всичко на тази планета или нищо на тази планета. Мисля, че технически е възможно да се отчитат културните особености на отделните държави членки и мисля, че това в перспектива е е, по-доброто решение, е, дори е, и да желая в една по-дългосрочна перспектива всички ние да стигнем до това ниво. И сега ми позволете да кажа нещо по въпроса, защо английските съдилища привличат ищци в Германия. Например, наличието на nominal damages е много решаваща точка. Тоест, за да се получи обещетение, не трябва да се доказва, че е, е претърпяна конкретна вреда е, и е, аз не мога да кажа дали това точно така е уредено или не, просто оставям въпроса ви сега. Благодаря. съвсем накратко ще се опитам да отговоря на вашия въпрос вече той беше третиран от преждеговорившите. По въпроса за нивото на хоризонтална хармонизация. Не трябва да забравяме във връзка с а, тази тема, че някои страни членки, между които е и Франция, по отношение на клеветата, все пак все още имат наказателни, наказателни санкции. И когато, докато в други страни това е само обект на гражданското съдопроизводство. И това трябва да се има предвид, когато трябва да се, да се разработва едно общо законодателство, защото става дума за различни, абсолютно различни подходи. Когато говори за директивата за телевизия без граници, така както беше прията през 2007 година, мисля, че там се прилага принципът на происхода. Въпрос е дали тази директива може да служи като основа за създаване на законодателство по отношение на клеветата и правата на личността. Не мисля, че тя може да служи за такава основа. тъй като тук не става дума обязателно за аспект на материалното право, става дума за технически и други въпроси. А, ако мислиме за генериращия там, където е настъп, там откъдето произхожда вредата, бих задал въпроса какво да правим, ако има няколко такива източника, места, където е, е произхожда тази вреда. И в такъв случай преценката за това, кое е приложимото право, ще бъде е, различна. Специално в случая на Франция, много, в много случаи може да се сметне, че това не отговаря на конституционните изисквания, както се вижда и в съдебните решения, които са взети. И затова ще приключа. А, а, за това дали там, откъдето произхожда вредата, трябва да бъде основният принцип. Този критерий може да се приеме само по отношение на вреди, които произхождат от Европейския съюз. Ако вредата, примерно, произхожда от Съединените щати, тогава няма да има полза от този закон. Защото в международен план, съответното право на страните членки ще има преимущество кога става дума за това кой закон да бъде приложен. Това поне на първ поглед са моите разсъждения по този въпрос. Още един път ще кажа. Мисля, че липсата на стабилни а, юридически рамки вреди на медиите. Ако искате да променим а, а, а, а, погледа ние сме в един, намираме в един вакуум в момента, защото в момента говориме за една, искаме да се говори за стабилни условия, в които да работят медиите, включително и интернета. Защото това, за което говорим за телевизията, въжи и за, писмен, за, за печатните медии. Второ, това, което каза шведския професор – неговите мисли, вече от, вече от 20 години слушам тези разсъждения. Всичките културните възражения, националната специфика, че ние нищо няма да може да променим и така нататък. Значи, вече 20 години слушам от Сарбруското споразумение 83-84 година. След това имахме Шенген и тогава по време говориха същите работи съжалявам заради гер... германците, но а, а, но, но а, ами тогава не можем да си представим как ще додат германски офицери с германски униформи в, в, в Страсбург, примерно да чукнат а, на вратата и да кажат, че правим обиск. А, а, но а, юристите много пъти са толкова свикнали да гледат само в своя двор и на своя запазен периметр, че те изобщо не искат да мислят за хармонизиране на законите. Но това е като дипломацията. Това е последния запазен периметр. А, винаги ще има технически възраждения и аз ако, възражения, аз ако бях от тяхна страна, щях да намеря чудесни доводи. А, а, значи, винаги съм намирал добри, е, добри доводи да защитавам моята паница. А, но а, а, когато става дума за Каролина а, или за който и да е друг, а, мисля, че а, а, става дума за а, необходимия прогрес на юридическата хармонизация на европейските закони. И, е, в крайна сметка, мисля, че Прекарахме много интересен след обед. Благодаря на всички изказали се за техния принос. имаме време, никой не ни гони. А, трябва да обмислим различните предложения. Нямаме срокове за внасяне на законодателство. Това е начало на един период на размисъл, ако мога така да кажа. Се продължим работата си както върху Бруксел 1, така и върху всички възможности да запъзним празнотите в Рим 2. Благодаря на всички. Можем ли ни с ръкопляскане да благодарим на нашите гости? Благодаря.